да съобщи някои подробности, които до сега вероятно не е могла да каже. Е, давам ви думата. Благодаря. Първо, Искам да ви благодаря за зададените въпроси и е, за предоставената ми възможност да отговоря на тези въпроси. Още веднъж бих искал да благодаря на господин Юнкер за възможността, която ми се даде да говоря днес пред вас. И в заключение искам да кажа и още няколко думи във връзка с, с моя възглед за енергийния съюз в енергийния съюз Фактът е, че е, ситуацията, в която изпаднахме, ни принуди да реагираме. След кризата през 2009 година ние не бяхме направили достатъчно е, за да се гарантира по-добра сигурност на доставките е, и политиката ни в областта на околната среда и енергетиката да бъдат насочени в по-голяма степен към бъдещето целите, които се поставяме в областта на климата, трябва да бъдат насочени към бъдещето. И тези цели са ясни. Първо, ние искаме да постигнем целите си за 2020 година, което означава намаление на въглеродния двуоки с 20%, възобновяемите сочници да бъдат увеличени с 20% и с 20% да бъде намалено потреблението на енергия. И целите, които съм убедена ще си поставим заедно до 2030 година са следните. Намаляване с 30% на потреблението на енергия. И мисля, че това е последна възможност, която се очертава пред нас. Имаме е, проекти за подобряване на енергийната ефективност, а от друга страна да се увеличи броя на работните места, да се създаде така наречената зелена економика и зелен економически растеж. Втора цел да се увеличи поне с 27% делът на възобновяемите енергийни източници. И трета цел – която вече споменах. С цел до 2050 година аз съм сигурна, че ще можем е, да привлечем и други международни партньори и която се състои с намаляване на емисиите с 80%. Е, основните компоненти на енергийния съюз Е, които имахме възможност да обсъдим и в момента, са следните. Първо, по-гладко функциониране на вътрешния пазар, но за да го постигнем, трябва да имаме по-добра инфраструктура. Е, гладкото функциониране на вътрешния пазар е, ще ни даде възможност да станем по-конкурентоспособни. Това е много важно, както за нашата промишленост, така и за нашето население. прехода към ниска употреба на въглерод. Това ще се постигне чрез увеличение на възобновяеми източници в нашия енергиен микс и чрез проекти за подобряване на енергийната ефективност. Чрез тези два стълба, чрез тези две задачи, ние ще можем да намаляваме и нашата енергийна зависимост. И не на последно място, ние трябва да подобрим начина по който подхождаме към международните си партньори, за да имаме много по-голяма сила и много по-голямо относително тегло, ние трябва да обединим усилията си и да отстояваме единна позиция. Моята първа и най-спешна задача, ако ми се предостави възможността, е аз заедно с моите сътрудници да изработя план за спешни действия е, за неизвестности за в бъдеще. ако се окаже, че на Европейски съюз не се доставя природен гъс. Аз мисля, че в най-скоро време трябва да се изготви проект за подобен документ в Европейската комисия. Мисля, че трябва да сме амбициозни, да имаме ясни цели и съм убедена, че ние знаем какво трябва да направим, за да го постигнем. Благодаря ви.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 заместник-председател на Европейската комисия, за заключителните думи. Искам да благодаря на е, всички политически партии, на всички представители на обществеността, които присъстваха тук. Благодаря на всички, които слушаха или гледаха нашето публично изслушване в интернет. Искам да кажа е, последна информация за комисията ИТРЕ, среща на координаторите в 8 часа тази вечер. А утре всички ние, които сме членове на комисията ИТРЕ, ще участваме в изслушването на господин Юрки Катайнен. То започва утре в 10 часа. Благодаря ви. И още... Извинете, искам да добавя нещо. Искам да добавя, да добавя допълнителна информация за колегията от комисията ЕНВИ, комисията по околна среда. Ние ще организираме среща на координаторите за оценка тази вечер в 19.30 и съвместното заседание с координаторите на двете комисии започва от 21 до 22 часа. Благодаря ви.